El señor presidente. Председател. Se abre la sesión, señorías. Заседанието. Първата точка от дневния ред ще бъде разглеждането на доклада КАБНОК относно координиране на системите за социално осигуряване. Давам думата на господин Кабнак за 4 минути pane předsedající dámy a pánové děkuji za udělení slova. Дами и господа, благодаря ви. Днес ще обсъдиме промените в системата за координиране на социалното осигуряване в отделните държави членки. Бих искала да благодаря на първо място на всички докладчици, докладчиците в сянка и на всички онези, които спомогнаха за изработването на предложение за нов регламент. Целта на новия регламент е мигриращите, трудещи се от държавите членки или лицата, които нямат гражданство, тези, които са на заплата и тези, които не са на заплата, да бъдат осигурени и да имат правата и задълженията, които проистичат от това, като същевременно обаче не са задължени да плащат вноски в две държави членки. Необходими са промени в националните законодателства, както и да се вземат предвид решенията на Съда на Европейските общности, за да могат да се избегнат по-нататъчните спорове. Става дума за а, е, три проблема, които трябва да бъдат решени. Първо, що е основна дейност а, е, и какво е положението на дадено лице, когато, примерно, дадено лице не извършва основната си дейност в страната, в която пребивава. Второ, а, е, ста, явлението или понятието основна база за екипажите на въздухоплавателните компании или морските компании. Основната база е мястото, откъдето лицето заминава и в което се връща. И третия проблем или третия пункт, това са а, как, какво се полага на лицата, които не са на постоянна заплата, но които извършват дейност трансгранично или лица, които трябва да получават обещетение за безработица в друга държава членка. За сега този проблем не беше регламентиран, покрит. Самонаетите е, трябва да бъдат осигурнени в страната, където последно са извършвали дейност, макар и в последствие да са се върнали в първоначалната държава, в която пребивават. Е, що проблема с екипажите на въздухоплавателните компании се решава с въвеждането на понятието основна база. Регламента, който надявам се ще приемеме, ще позволи да се хармонизира законодателствата, да се увеличи мобилността на работещите и да се създадат по-добри условия за самонаетите, които работят в отделните държави членки и които при е, прекратяване на дейността си по една или друга причина ще продължат да бъдат покрити. Благодаря, господин Кар... Абрнох господин комисара не е след сред нас, вероятно има някакъв проблем. Затова давам думата на ораторите от различните е, държ... политически групи. Госпожа Еса. Harmillista, että komissi, komissaario ei ole vielä ehtinyt paikalle kuuntelemaan meidän puheenvuoroa. Благодаря, господин председател. Е, много жалко, че комисарят все още не е дошъл. Е, парламентът се придържаше много строго до позицията на съвета по координацията на системите за, сигу... за социална сигурност. При единия пазар всеки има право да работи в различна страна от родината си и това е положителен аспект на единния пазар. Независимо от това обаче, това породи предизвикателства към държавите членки предвид разликите в системите за социална сигурност. Освен това е очевидна и необходимостта от предотвратяване на измамите. Целта е да се усъвременият правилата за координация на системите за социална сигурност и трябва да се знае е, коя, е, кой закон трябва да се прилага, когато е, различни лица работят с различни работодатели в различни държави членки. А, ясно е, че не е добра идеята а, непрекъснато да се променя закона, който се прилага спрямо отделно лице, просто защото той работи в различни държави членки. Съответното лице работи в различни държави членки. А, когато безработен самонает може да получи обещетение за безработица в дадена страна, в която работи, макар и подобно обещетение да не съществува в страната на местопребиваване на лицето. Е, предложението е, по принцип се предвижда е, само за работници, които по принцип работят трансгранично, но за две години трябва да видим дали ще се създадат проблеми между държавите членки. Председателя, да, комисарят вече дойде, така че ще му дадем думата. Господин комисар, имате думата. Добро утро, благодаря ви, е, е, господа депутати. Регламента, който се обсъжда днес, доведе до специфични мерки за националните системи за социално осигуряване. Ние трябва да е, докажем, че нашите граждани, когато работят през граница, се ползват с същите права. Трябва да видим доколко това предполага промени в законодателството и социалните системи на отделните страни. Тези системи е, трябва е, да бяха модернизирани през 2010 година. И тогава установихме, че промяната в националните законодателства и съответните практики налагат изяснения и така, допълнителни изяснения на текстовете. И текста, който в момента се обсъжда в парламента, взима под внимание е, събитията от последно време, които не са отразени в регламентите. Макар предложението да е техническо по своето естество. но Той има пряк практически ефект за хората. И ето защо трябва да има правила на европейско ниво, е, за да има същинско свободно движение. Е, при резолюцията от 2010 година е, стана ясно, че всички граждани трябва да имат право на свободно движение и на свободно местопребиваване, но едновременно с това трябва да има допълнителни мерки, за да се придаде същина на тази свобода. Ето защо комисията предложи е, принципа за основна база е, за е, екипажите на въздухоплавателните компании, а също така предложения за безработни самонаети, които се връщат в страната на местопребиваване, но обаче там не съществуват съответните обещедения за безработица. Искам да ви уверя, че компромиса постигнат по този технически въпрос е в съответствие на духа на правилата, които целят да запазят правата на гражданите, и когато и освен това трябва институциите същински да прилагат тези правни разпоредби. В доклада на господин Кабрнох се подчерта, че на първо четене трябва да се подобри текста от предложенията от миналата година и трябва и съответно бяха предложени компромиси. Комисията изцяло подкрепя предложенията за изменения, които са направени и иска иска да изкажа благодарност на докладчика, който осъществи необходимата координация между институциите по този въпрос. Председателя, благодаря господин комисар. Сега давам думата на господин Саркас за минута и половина е, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисаря, на комисията, на съвета за добрата работа. Искам да поздравя тези институции за това и искам да поздравя и докладчика. Би било наистина хубаво да одобрим всички предложения още на първо четене. Имаме две нововъведения. Най-напред член 65, в който става дума са обещетенията, които се дават и на трансграничните работници. Това не беше направено до момента. И на второ място член 11, 11 където става дума за мястото на пребиваване и правата, които могат да се предяват на него. Сега Европа обаче отново е хвърлена в колебание. Ние имаме една възможност да имаме координация между социалните системи. Това е важна възможност. Може да стъпим на нея и по този начин може да създадем един истински социален модел. Съвета каза, че това е един жив модел, всеки ден той трябва да се доказва и ние имаме възможност да докажем този модел сега. Благодаря. Е, господин Саренок, е името на докладчика. Аз е, се извинявам, че произнесох грешно името Саранок. Сега, от името на либералите и демократите, думата има госпожа Офир. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, е, всеки има правото в Европейския съюз да работи където желае. Това е право на всеки европейски гражданин. Мобилността на работонаемателите е една от основните мерки, която предприемаме в, <clears throat> по смисъла на един добре функциониращ вътрешен пазар. Е, важно е в този контекст да имаме и едни добри правила за социално осигуряване. Така нашите граждани няма да, се, да са загрижени за своите социални и други осигуровки. Днешният регламент бе започнат, бе започнат е, да се прави още преди 10 години но нещата се променят. Има различни видове на заетост. Законодателството в държавите членки се променя. Затова приветстваме, че този регламент се променя. Парламента трябва да се погрижи да има правна сигурност навсякъде. Социалните системите за социална сигурност дава, не бива да накарняват е, правото на мобилност на гражданите. Новите норми в този регламент засягат социалното осигуряване, въвеждат се и нови дефиниции за основна база за авиационния персонал. Но всички тези нововъведения не налагат промени в законодателната база на държавите членки. Те дават възможност за достъп на гражданите до, до системите на социално, осигурява, на, на социално осигуряване в държавите членки, в които те работят. Имаме определени опростявания. Те са в интерес на гражданите на Европейския съюз, но те въжат и за гражданите на Исландия, Норвегия, Лихтенштайн и Швейцария. Различните системи на социално осигуряване е хубаво да се координират. Това ще осигури едно бързо и, и бързо и сигурно обещетяване. Искам да поздравя докладчика и докладчиците в сянка и да им благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря, госпожо Вир, за, от името на зелените. Госпожа Ламберт има думата благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика по свършената работа. Каза се, че документът е труден, обаче е изключително важен за отделни лица, е, които работят в рамките на Европейския съюз. Както вече се каза, това, което виждаме е последния вариант на онова, което преди беше, бяха отрязъци от законодателства, които Европейския съюз е, прилага. Ние ги преразгледахме и свършихме работата през през 2009 година и сега вече е усъвременена. Е, съвсем наскоро ние ще видим как новата електронна система е, с данните за пътуващите е, ще се отразят и как ще се справят с загрижеността на гражданите. Защото става въпрос за съхранение на правата на лица, които работят в гранични райони или прекусяват граници, но системата за здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, изобщо социално осигуряване трябва е, да се съхрани. Много е важно техните права да се съхранят. И това, което виждаме тук е, е, е резултата от първото споразумение, което беше постигнато. Както вече се каза, ние трябва да запазим правата на гражданите, които са покрити от системите за социално осигуряване и това даде възможност да намаляване на разходите на предприятията, а от друга страна страна има и възможност за е, трудещите се, които да, е, защото те избират най-ефтиното място, където да регистрират фирмите си от гледна точка на социалното осигуряване. Ние трябва да е, затворим тази врата, преразглеждайки законодателството, защото вие можете да се регистрирате там, където имате най-малко връзки или съответно да искате да се лекувате там, където местопребивавате. И това може да доведе до объркване и затруднения за гражданите. Дори и самите дружества може да смятат, че това е добра сделка за самото предприятие и за акционерите, но това не е хубаво за трудещите се. Така че сега ние създаваме определението основна база и с цялото законодателство става ясно за отделните лица, къде са регистрирани дружествата и какви права могат да очакват от това. Резултатът Докладът е чудесен и ние е, се радваме е, много за това. Е, председателя, благодаря ви. Сега от името на консерваторите и реформаторите давам думата на госпожа Яна Колакис. Difficulty... E- благодаря в тези времена на кризи. Европейския съюз трябва да създаде по-добри условия за бизнеса. Аз съм бивша предприемачка и знам какво какви са цените и какво, а, какви са разходите, които имат предприятията. Също времено, разбира се, те трябва да плащат и социалното осигуряване. В Лондон е прицел на много предприятия от Европейския съюз и директните инвестиции подпомагат за развитието на града и това е един голям успех, когато Microsoft или други огромни предприятия са базирани в Лондон. Това допринася и за попълване на касите за социално осигуряване. За съжаление обаче е, някои законодателни пропуски създават е, възможност е, за неплащане или неплащане на е, осигуряването в страни като Франция, Белгия и други, защото седалището на предприятието е в Ирландия и там се плащат е, социалните отчисления. Аз е, приветствам докладчика за това, че при предлага мерки за попълване на всички пропуски и за задължения за изплащането на социалните отчисления в страната по пребиваване. Сега следващата господин Шимански от името на Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Доклада, който обсъждане е, и е посветен на равноправното третиране на всички трудещи се и за това предложените мерки ще помогнат за по-голяма мобилност и за получаване на а, отчисления от социалната сигурност и за тези, които са регистрирани и тези, които са самонаети. Аз а, приветствам доклада на а, докладчика. По-добри координирани системи на социално осигуряване, тази по-добра ко, координация ще, ус, ще ще е, осигури основата на по-добра конкуренция, като същевременно допринася за е, по-голямото покритие и по-голямата сигурност за трудещите се. Е, тази е, бих искала да по нататъка да разгледам и един друг доклад за временно наетите, проблем, който е свързан и с този. При всички случаи приветствам докладчика. Благодаря, господин Шимански. Сега от името на Обединената левица госпожа Зубер. Um Благодаря, господин председател. Ясно е, е, че един трансграничен работник, когато стане безработен, когато е работил в дадена държава, то, той трябва да получава обещетение от тази държава. Това е нещо много добро, много положително решение. Но е, трябва да има и регулиране на материята, когато са засегнати две държави. Е, трябва обаче да вземем предвид, че има и фалшиви, мними самонаети работници и тези хора не би трябвало да злоупотребяват със системата. Трябва ни един по-добър контрол. На второ място. Авиационният персонал трябва да бъде застраховани там, където работят. Но и тук ни трябва един добър контрол. Защото по този начин само може да се предотврати бягството да се плащат социални осигуровки. Уважаеми колеги, искам да подчертая, че в момента се случва едно накърняване, нечувано накърняване на португалската социална система препоръките за хармонизация на и координация на социалните системи ще са доста скъпи. Трябва да помислим и за пенсионните системи, и за частните пенсионни фондове. Е, това са също социални услуги в Португалия ние не може да приемем приватизацията на социалните услуги. Ние искаме публични, е, соли, една публична солидарна система. Благодаря. Следващият оратор, господин Цобер. Благодаря. Е, мисля, че е съвсем ясно, че е, всички засегнати страни ще имат по-голяма яснота Особено, що се отнася до мобилните трансгранични работници. Е, няма да има допълнителни разходи от промените, а напротив, гражданите ще имат по-голяма прозрачност за сектора. Искам да се спре на два аспекта. Най-напред, ясната дефиниция на в, заложена в, в член 4, 41 и дефиницията на основна база. Тази дефиниция е изключително важна за авиационния персонал. По, чрез тази е, дефиниция ние създаваме правна основа, правна сигурност за тези хора да бъдат обещетени там, където работят и да се предотврати социалния дъмпинг. Благодаря, госпожо Вертман. Е, продължаваме по-нататък с две минутни изказвания господин Ари. Благодаря, господин председател. Много неща вече се казаха в тази дискусия. Аз не искам да повтарям вече казаното, но искам въпреки това да благодаря на докладчика за добрата, доброто сътрудничество. Ние депутатите получаваме от гражданите много запитвания за това какво правим тук в парламента. Ако искаме да демонстрираме колко полезна е нашата работа и колко полезна е работата на комисията, то тогава а, тази дискусия е чудесен пример за нашата работа. Това е технически въпрос, но именно в тази област може да покажем, че чрез разумно сътрудничество може да помогнем на гражданите да, да, да се ползват от трансгранични услуги, да работят мобилно и да получават социални услуги а, така както трябва. В рамките на консултациите, в рамките на нашето сътрудничество, видяхме, е, че бяха взети предвид предложенията на комисията, опита на държавите членки и всичко това ще допринесе за едно добро осветляване на техническите въпроси. Както казах и преди, има най-различни модели на заетост, нови модели на заетост, е, хората са вече по-мобилни от миналото. Ето защо ни трябва адаптиране на правната рамка за регулиране на тези нови модели на заетост. И мисля, че нашият принос в тази област с този регламент е много голям. Когато става дума за нови модели, е, трябва да знаем, че имаме нужда и от нови решения. Това е правилният подход. Аз мятам, че мястото на пребиваване за авиационния персонал е едно творческо решение. То дава възможност за по-добрата работа на авиационните компании. Още веднъж благодаря за доброто сътрудничество и се надявам, че решението, което изработихме, ще бъде полезно. Е, това не е последния път, когато ще говорим по тази тема. Благодаря, господин Ри. Господин, госпожа Штайнбук има думата. Благодаря. Искам да благодаря и на докладчика и както преждеговорившите приветствам този регламент, по който ще гласуваме. Европейския единен пазар дава добавена стойност, дава много предимства за гражданите, но за съжаление до момента имаше много дефицити по отношение на трансграничната мобилност. Вече колегите споменаха някои от тези дефицити. Пример за това е авиацията. Съзнателно авиационния персонал често беше осигуряван в държавата членка, в която социалните, социалните вноски бяха най-ефтини за авиационната компания. Това е социален дъмпинг и той се плаща от работниците и служителите. Ето защо е хубаво, че вземаме предвид в нашия регламент и авиационния персонал а именно, че социалните осигуровки ще се плащат в държавата по пребиваване. Не бива предприятията да бягат от своята социална отговорност. Благодаря, благодаря госпожо Штайнбък. Е, за една минута господин Джанецки има думата. Panie przewodniczący, szanowni państwo, gdy Dami i господа, Док е, за някои колеги от е, моята политическа е, група е изготвен доклада, така че мое задължение да ги подкрепя. Независимо от това обаче докладът е качествен и аз ги подкрепям с удоволствие. Първо трябва да знаем, че първият принцип трябва да бъде нон ноцере, не вреди нито на трудещите се, нито на дружествата във времена на економическа криза. Така че ние трябва да внимаваме да не изхвърлим бебето с мръсната вода. Ние е, трябва да защитаваме трудещите се, но не трябва да вредим на дружествата, които ги наймат. Благодаря, господин Чернески. Председателя сега господин Пашка има думата за една минута. Господин председател, благодаря ви е, за дадената ми дума. Господин комисар, един от основните принципи за свободното движение на трудещите се. Има ли проблем с микрофона ми? Та, да, е, е, основен проблем е координацията на националните системи за социално осигуряване. Е, в е, е, момента правилниците са в сила, но държавите членки са приспособили законодателствата си към промяната на външните обстоятелства. И определението е основна е, част от член 13 параграф 1. Е, тази промяна е може би е, най-важната за нашите граждани, е, защото по-добрата защита на самонаетите е, в случай, че те се окажат безработни, е, е по-добра степен на защита, но все пак трябва да имаме предвид, че има възможност за измами. Председателя, е, господин Обермайер, думата за една минута. Благодаря, господин председател. В рамките на глобализацията се създават нови видове заетост. Мисля тук за авиацията, за други видове услуги тези услуги се предлагат в, различните, в различни държави. Авиационният персонал не бива да страда от това, но не бива, уважаеми дами и господа, да се накърняват интересите на, на, на други сектори. Например, в Австрия е, трябваше да се плащат по силата на едно съдебно решение обещетение на австрийски спасители, планински спасители. според мен това не беше разбираемо. Това е една е Едина покана, нова покана за европейски социален туризъм. не знае дали нещата ще се регулират по-добре. Председател, сега давам думата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 Целта е да създадем един вътрешен пазар със свободно движение на стоки и работници. Затова трябва и свободно придвижване на отчисленията за социално осигуряване в кавички. В никакъв случай трудещите се не трябва да се сблъскват с препятствия при преминаване на границата. Тези правила обаче не, не не означават неспазването на правилата. Там, където се извършва основната дейност, там трябва да има и социално осигуряване и покритие. Но ако 25% от дейността се извършва в страната на пребиваване, там също може да има социално покритие. Затова приветствам и мерките за въздухоплавателните екипажи, за да не могат предприятията да ходат на социално осигурявателни вакансии. Благодаря, господин Кристенсен. Сега господин Миколашик иска думата за една минута. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя доктор Цвърнох за извършената работа и за начина по който обедини всички политически групи около една идея, за да помогнем на гражданите да могат да работят в отделните държави членки, без да загубят социалните си права. Радвам се, че тези, които извършват трансгранична дейност или които работят в съседна страна, ще видят своите проблеми разрешени е, но човек не извършва работа винаги в съседна държава, понякога работи в много далеч от мястото си на основно пребиваване. Е, по този начин е, сега се осигуряват правата на екипажите на въздухоплавателните компании, същевременно се дава дефиниция на основната база, правилата се упростяват и се е, разписват точни правила за е, предприятията. Следващият оратор е на. Благодаря, господин председател. Европейската комисия каза, че през последните години законодателството в държавите членки се е променило, но променило се и социалното поведение на гражданите. Е, все повече наблюдаваме миграция поради работа в Европейския съюз и все повече има ситуации, в които предприятията в различните държави членки имат дъщерни представителства. И е, това не е само ситуацията в економическа криза, това е ситуация, продиктувана от промените в глобалния работен пазар. Ние, нашите граждани, трябва да са мобилни, но трябва да знаем, че нещата непрекъснато се променят. Не знаем как ще изглежда работния пазар след 10 години. Създават се нови професии, гражданите стават все по-мобилни и това ще продължи и в бъдеще. Ще има нужда от нови промени в бъдеще. Затова трябва да помислим как ще процедираме с социалните системи в бъдеще, как да ги ко- координираме, за да са а, стабилни те. Благодаря. За една минута сега има думата Господа, госпожа Блинкевичуч. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря и на докладчика, особено за частта, в която става дума за промяна на социалните системи, защото това е изключително важно за държавите членки. Аз съм... Аз приветствам промените, които засягат мобилността, които укрепват мобилността на гражданите. Например, когато имаме ситуацията е, на един самонает човек, който работи в една държава членка, има право на обещетение, след което отива в друга държава, където губи това си право, това не може да, това не е, това не е пример за една толерантна Европа. Европейския съд също каза, че хора, които са станали безработни в една държава и отидат в друга държава членка да работят там, те е, имат право на социални обещетения. На обещетения за безработица. Благодаря. Госпожа Блинквич Чуче. Господин Басеско има думата. Аз подкрепям правилата за хармонизация на социалните системи. По този начин се подобрява правната база. Поприветствам адаптацията на регламентите това ще поощри трансграничната заетост. Много е важно да осигурим мобилно за всички граждани на Европейския съюз. Българските и румънските работници страдат най-много от ограниченията в работния пазар. Както казах, това е несъгласуваност. Социалните услуги е хубаво да бъдат координирани. Затова приветствам промяната на член 65. Мисля, че предложените промени ще са положителни, и ще са полезни в новата социална реалност. Благодаря за една минута следващият оратор. Благодаря, господин председател. При хармонизиране на системите за социално осигуряване не означава хармонизиране на системите за е, е обещетение само по себе си. Това би било непостижимо, а всъщност хармонизиране за достъп до тези системи за нашите граждани. Какво означава това? Това означава, че много тези, които искат обещетения, ще гравитират около най-щедрите системи. В Великобритания 5 е, милиона са в е, списъка на чакащи помощите в общините за жилища. Обаче 50% е, от е, социалните жилища се дават на граждани, които не са родени в Великобритания и много от тях не са платили нито пени е, данъци и живеят от помощи. Има и лондончани, които ще отидат в други страни членки, които ще очакват обещетения. Обаче искам да ви кажа, че никой в Великобритания не би трябвало да получи жилище жилища или обещетения, ако не са е, плащали данъци и осигуровки за значителен период от време. Председателя, а сега за давам на господин Львен за една минута е, благодаря, господин председател. Е, скъпи колеги, аз високо оценявам е, упростяването е, на и направените предложения, защото ще бъдем по-гъвкави и по-прости в нашия подход към всички аспекти на това законодателство на европейско ниво, за да сме сигурни, че нещата действат колкото се може по-гладко за всички европейски граждани. Едновременно с това смятам, че координацията на националните системи за социално осигуряване е, ще е, бъде една стъпка напред в правилната посока, е, когато говорим за потребностите на гражданите сега, за да насърчим мобилността на работната сила. Правилниците, за които се говори, трябва да се усъвременят, за да се вземат под внимание новата действителност. В допълнение на това, на национално ниво, всички правителства трябва да са сигурни, че националните системи работят както трябва и трябва да продължим да сътрудничим с европейските власти е, по отношение на европейските регламенти, за да насърчаваме хората да работят в различни държави членки с различни системи за социално осигуряване. Госпожа Власикова има думата за една минута. Благодаря, господин комисар, скъпи колеги. Целта на регламента е да усъвремени европейското законодателство, защото обществото се променя неприятно и това са пром... промени, които ще се е, прилагат в е, случай на безработица, предвид промените в трудовия пазар. Е, дефиницията на, дей, на дейностните на основната а, база се отнасят и за хора, които а, имат повече от един работодател. И това е от огромно значение за най-мобилните трудещи се в Европа. Самонаетите трябва да имат право на а, покритие съгласно мерките и правилата прилагани в е, държавата членка и когато се върнат в е, дома си, трябва да имат същите и равни възможности като другите и достъп до трудови пазар. Благодаря госпожа Флашикова. Следващият Независимо какво се говори тук, тук винаги се говори за едно и също повече политическа и економическа интеграция. Казваме си, че имаме право на мобилност и да се работи в друга държава членка, ако хората не намерят работа на едно място, отиват на друго място. И това води и до голямата мобилност на онези, които търсят само социално покритие. Е, тук целта е да не се подкрепят и да не се защитат хората, а политически възгледи и системи. Е, според е, докладчица, координацията ще бъде е, неизбежна. Тук целта е, тук целта не е да се помогне на само а, наетите хора, а да се защити една идеология. Сега давам думата на комисара Андор. Благодаря, господин председател. Днеска се обсъди с едно съществително съществуващо законодателство и промени, които да осигурят на предвиждащите се трудещи се права и е, задължения и да се намерят едни конструктивни решения на проблемите на тези, които работят трансгранично и така нататък. Знам, че и мерките и разпоредбите от директивата за командированите също могат да бъдат приети и приложени и тук. Предложението, което се обсъжда днес, е, създава условия за предприемане на конкретни мерки за хармонизиране и по-добро координиране, е, за да се услесни живота на е, трудещите се в ежедневието. Е, очакваме и се надяваме това предложение да бъде прието на първо четене от Европейския парламент. А сега давам думата на докладчика за заключения. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на колегите за тяхната подкрепа, да изкажа благодарност също така на комисията и на съвета. Е, както е, вие чухте, е, всички са за тези промени. Тези промени не са само технически, те са и политически. И това предложение подкрепя принципите е, за свободно движение на трудещите се, свободно движение на капитала, свободно движение на самонаетите. Е, упростяват се нещата, е, стават по-ясни и правилата се прилагат по-лесно. Защото нашата задача е да изработим рамка за предприемачите. Ние не искаме в държавите членки да има все повече повече повече е, бюрокрация. Искам да подчертая, че е, чрез е, тези предложения правомощите на държавите в социалната сфера се съхраняват и всъщност няма никакво допълнително напрежение върху бюджета на държавите членки и не се създават нереалистични очаквания. Аз мисля, че има баланс между правата и задълженията на трудещите сини и на техните работодатели цели и основните е, принципи на Европейския съюз се прилагат на практика. Председателя, е, благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Словеска. Е, извинете, не можах да се изкажа току-що. Господин председателя, всъщност аз мисля, че вие изпреварвате темата. Всъщност това е голяма благодател, тази възможност да изпреварвате събитията. Ние взехме под внимание вашето искане да вземете думата. И така, приключваме дискусията по тази тема и ще гласуваме днес в 11.30. Сега за няколко минути ще прекъснем заседанието до 10 часа. Така, две минути само прекъсваме заседанието.